Е, между другото, вече трябва да следим за времето. Малко закъсняваме. Сега ще говорим за Миянмар и по-специално положението на общността Рохинджа. Ще дам думата първо на авторите на проекто резолюцията. Господин Демес Макер е първи за една минута. Заповядайте. Eh, Благодаря ви, госпожо председател. Аун Сан Сучи през 2011 година а, победи, като по този начин победи и демокрацията в тази държава. А, етническите групи, които трябваше да бъдат прочистени там обаче, а, представляват проблем, който продължава. Тази мюсюлманска общност, Рохингия, е а, без държава. Много хора от тази общност избягаха в съседните държави. Тези хора, които останаха обаче, биват третирани лошо. Те нямат достъп до лекарствени продукти или до храна. Това се прави умишлено. Това е нарушаване на правата на човека, което означава, че трябва да се заемем с въпроса. Важно е въпросът да бъде разгледан на високо политическо равнище и да привлечем Миянмар и другите заинтересовани държави, за да може да се опитаме да решим проблема. Трябва да продължим да предоставяме помощ на хуманитарните агенции, за да може да се подобри положението на бежанците там. Благодаря госпожа Хаотала, минута и половина. Благодаря ви. Всъщност, миналата година е една от добрите новини в политическия живот е, беше преминаването към граждански след военен режим в страната. Европейският парламент наистина би искал Миянмарското правителство да изпълнява резолюцията на ООН срещу посегателствата срещу общността на рухингите. Ясно е, че те са подложени на дискриминация. Но на мен ми се струва, че все пак има лъч надежда. Ние трябва да се запитаме какво трябва да се направи в Миенмар, така че да служи за пример на всички източни държави, включително и Китай, с търговските си контакти. Миянмар би трябвало да използва по-добре и собствените си ресурси. Благодаря, господин Корал, две минути. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж говорим за едно малцинство, малцинството Рохингия. Измина една година, на 21 май миналата година приехме последната си резолюция по въпроса. За нещастие положението на това малцинство не се е подобрило, даже се е влушило. И сега мисля, че можем да говорим за нещо като геноцид в Миянмар. Много може да направи Европейския съюз, може да говори с по-силен глас в диалога с тази държава и с съседните държави, които обръщат гръб на проблема. Има арести, има трафик на човешки същества. 17 милиона евро отидоха за хуманитарна помощ за тази държава. Трябва да оказваме натиск върху новото правителство. Знаете, че има промяна във властта, трябва да стигнем до промени в отношенията към това малцинство, то заслужава нашата подкрепа. Благодаря господин Келам за една минута. Госпожо Върховен представител, приветствам присъствието ви на дискусията на човешките права в Янмар защото това означава, че приемате този проблем на сериозно, за което ви благодаря. случая положението на общността е проблем, който трудно се разбира в Европейския съюз заради религиозната принадлежност. В Мянмар има етническо напрежение. Неприемливо е цяла общност да не бъде официално призната в държавата си. Тези е, лица от тази общност нямат гражданство. Новото правителство в Мянмар взе решение да превърне в приоритет мирното съжителство на всички общности. Затова приканваме правителството да спре всяка дискриминация, безнаказаността и да даде гражданство на тези хора. Благодаря. Благодаря ви. Сега госпожи, господин Панцери, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Струва ми се, че положението е ясно. Едва ли е необходимо непрекъснато да повтаряме, че трябва да търсим някакво решение на проблема, че трябва да се намери изход – и ясно е, че рухингите живеят в ужасяващи условия. Те се опитват да пресекат границата и да избягат в Бангладеш. Аз съм има възможност обаче да посетя и някой от бежанските лагери трябва да кажа, че има необходимост да се направи много. Първо, да се упражни натиск върху действащото миянмарско правителство, особено по време на прехода. Не може да продължава този апартейт. Европейският съюз също би трябвало да подпише нов, да работи за нов меморандум на разбирателство между Миянмар и Тайланд. Защото много от гражданите на Миянмар са принудени да пребивават в Тайланд. Благодаря, господин Пает. Yeah. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо Могерини. Представителите на това малцинство Рохинга в продължение на десетилетия са обект на дискриминация. Те се опитват да избягат от Миянмар. Майки и жени умират, защото нямат достъп до болнична помощ. Децата не се регистрират при раждане, не могат да ходят на училище. Тези хора нямат право на свободно придвижване. Всичко това трябва да спре. За първи път от 50 години насам имаше е, мирен преход в Миянмар. Е, за първи път президента не е военен, е, това от 62 година на сам. Има нови възможности за развитие, съответно правителството трябва да положи усилия. Следва да спрат военните действия и трябва да се намерят възможности за мирно решение на проблемите. Трябва да се предостави гражданство на хората от групата Рохингия и трябва да се премахнат някои отрицателни политики. Европейския съюз трябва да помогне на правителството на Миянмар да се справи с проблемите и трябва да оказва натиска да се решат проблемите. Това може да стане чрез двустранни споразумения или чрез международна помощ. Благодаря госпожа Вержия за една минута. Благодаря, госпожо председател. За пореден път обсъждаме общността Рохингия, една от най-преследваните общности в света. Хората биват лишавани от гражданство, биват прогонвани навсякъде, включително и в Австралия. Рохингия е дума, която не трябва да се произнася в Мянмар. Дори Аун Сан Сучи съвсем наскоро напомни на ръководните фигури в ОНЕ, че не трябва да използват този термин. Знаем, че крехкия мир е доста уязвим, тъй като насилията продължават. Да, напредък има, но дискриминационната съдебна структура, която издава решение на базата на етническата принадлежност, трябва да бъде преразгледана. Ежедневно сме свидетели на насилие, Исламофобско което се подхранва от а, м, омразата. Само за една седмица в северната и централната част на държавата две джамии бяха изгорени. Нека да използваме конференцията от Пан Глонг, за да може да се вземе решение относно а, рохингия, кое, които се нуждаят от спешна помощ. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателката. Моля ви, придържайте се към времето си, но говорете бавно, защото в противен случай е невъзможно да бъдете преведени. Господин Свобода е първият от политическите групи. Една минута. Важена пани председайци, важена пани... Уважаема госпожо председател, госпожо върховен представител. Миянмар се управлява от правителство, оглавено от жената, на която сме връчили наградата Сахаров. Тя има и Нобелова награда, но за жалост не виждаме под нейно ръководство положението на рухингите да се е подобрило. Напротив, то се е влушило, е, защото те са изправени пред заплахата от убийства, децата им нямат никакво бъдеще, те са принудени да бягат от Миянмар. Европейският съюз трябва ясно да заяви, че подобно третиране на цяла етническа група е абсолютно неприемливо. Не може да се толерира геноцида и трафика на хора.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 мисия за наблюдение на изборите в Миянмар. Мисля, че е много важно в Миянмар да се покаже, че има напредък, че, че има опити да се изгради демокрация. А това малцинство Рохингия трябва да получи своето място в миянмарското общество. Има голяма ксенофобия от страна на будистите в страната. Знаем, че Ансан Сучи също носи отговорност. Тя е член на правителството. Мисля, че трябва да се изкажем с ясен глас в подкрепа на тази общност, Рохингия. Всичките национални е, и международни организации говорят за положението на тези хора, но аз мисля, че ние трябва да окажем натиск е, не само върху Миянмар, но и върху други държави. Благодаря, господин Мария си има думата. Благодаря ви. Аз подкрепям тази резолюция, към която се присъединих заедно с колегите. Нарушаването на човешките права в Миянмар е ежедневие а, то е съпроводено с дискриминация, с насилие, насилие. Жилищата и мястото на вероисповедание на тези хора биват унищожавани. Отнета им е свободата на движение. Това е нещо нормално за правителството в Мянмар – Хиляди членове на общността Рохингия са настанени в лагери за вътрешно разселване, а властите ограничават достъпа на тези хора до здравеопазване и образование. Милиони са принудени да бягат по море. Поне 1700 от членовете на тази общност са хвърлени в лагери и живеят при неприемливи условия. Необходимо е Европейския съюз да подкрепи правата на това младсинство. Благодаря ви. Председателката за една минута. Риньо и Пинто. Репрезентант. Госпожо председател, госпожо върховен представител, трагедията на руихингите в Миянмар наистина е потрясаваща и би трябвало ние да си дадем сметка за това, което се случва. Бирманските власти очевидно не смятат рухингите за свои граждани и ги оставят да живеят в крайна бедност. Децата често попадат в лапите на трафикантите на хора – те се опитват да избягат, но много често тези деца просто накрая ги убиват. Затова и Европейския съюз би трябвало да пристъпи към конкретни мерки, да се работи с правителството на Миянмар и да се настоява да се спазват правата. Господин Тарабела. Госпожо председател, скъпи колеги, преди около година ние се обърнахме към вас госпожо върховен представител, относно положението на общността Рохингия. Крайно време е да заклеймим а, тези ужасни условия, в които живеят тези хора. А, хиляди са в лагери за вътрешно разселване. Не забелязваме никакъв напредък по време на новото продемократично правителство – ООН е публикува критичен доклад към Мянмар, в който се говори за преследвания на членове на общността Рохингия. Крайно време е държавите от Юго-Источна Азия да се обединят, за да подобрят условията на живот на членовете на тази общност. Тези хора са лишени от гражданство. Те нямат никаква националност. Крайно време, време е, извинете, да се упражни натиск върху властите в Мянмар, за да зачитат правата на тези хора. Е, важно е да направим същото и за хората, които се преместват от Тайланд в Мянмар. Благодаря ви, казва председателката. Двама членове са се записали в процедурата по привличане на внимание. Господин Поспешил е първи. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. По тази тема се изказах преди няколко месеца, когато критикувахме положението на тази общност Рухинги. За съжаление, положението не се е подобрило. Искам съответно да подкрепя всичко, което беше казано до тук. Хората от тази общност са лишавани от гражданство, те нямат достъп до здравеопазване. Това е печално. Въобще всичко свързано с тази общност е печално, защото един носител на Нобеловата награда за мир е в правителството в момента. Само, че положението на тази общност не се подобрява. И ето защо се налага да приемем нова резолюция и да призоваваме едно демократично избрано правителство, включително да призоваваме госпожа Сан Сучи да направи нещо, защото иначе как можем да говорим за демокрация в тази държава? Благодаря. Много шум има в залата. Моля всички да седнат и да запазят тишина. Господин Кукане, е последния оратор. Заповядайте. You, Благодаря ви, госпожо председател, почитаема госпожо върховен представител. Ние няколко пъти изразихме своята радост от положителните промени в Миянмар и се надявахме, че тези положителни промени ще се отразят добре на всички граждани, но сега се оказва, че трябва да помислим за мълцинствата. Дискриминацията срещу рухингите там не е от вчера. Тези хора отдавна са се превърнали в бежанци, те са вътрешно разселени, подложени са на преследване, нямат никакви права. Това е едно от най-преследваните мълчинства в целия свят. Правителството на Миянмар наистина би трябвало да зачита правата на своите мълчинства, да служи за пример на страните в региона, защото много от рухингите са избягали в съседни страни и имат нужда от закрила. Благодаря ви. Наистина, господин Кукън, Отдавна обсъждаме тази тема, затова сега ще се обърна към госпожа Могерини за заключителни думи. Призовавам за тишина в залата. Заповядайте. Не е нужно да пазя тишина а, или да ме слушат. Просто нека спокойно да вземат местата си. Благодаря на всички, които взеха думата в дискусията. Вие всички знаете, че Европейския съюз играе специална роля е, по отношение на Миянмар. Ние сме, ние сме наблюдатели на сключеното примирие, което ни дава специална роля. Тук се включват различни аспекти. Както и вие споменахте, имаме историческа възможност с идването на вас на новото правителство – и ние работим в много отношения. Намаляване на бедността и други, но най-вече с подобряване на положението на членовете на общността Рухингия. На срещата на върха на АСЕН ще се срещна с президента на тази държава, както и с лидери на други държави от региона. Работим по поетите вече ангажименти а, към тази държава. Политическия диалог с Миянмар включва положението на общността, която живее в щата Рахин. Специалните представители е, по правата на човека посетиха щата Рахин, за да могат да направят оценка на случващото се там и да излязат с препоръки за човешките права. В Генералната асамблея на ООН също бяха прияти няколко резолюции за положението на човешките права в Миянмар. Бих искала да благодаря на тези колеги, които споменаха факта, че Европейския съюз е бил важен политически събеседник в това отношение, но и основен донор на хуманитарна помощ. През 2016 година над 7 милиона евро, което означава 68 10% от финансовата рамка за Миянмар отиде в щата Рахин. Работим по дейности, свързани с развитието, с сътрудничеството, оказваме подкрепа на образователната система там, като вниманието е насочено към децата и към най-бедните слоеве на населението. Правителството на Миянмар осъзнава размера на проблема като ние следим правителството да продължава да работи по подобряване на положението с човешките права. Ан Сан Сучи желая да намери устойчиво решение и за двете общности. Тя е начал на комитет, който има за цел да допринесе за мир в този регион. През юни започна също така конференция, която ще се занимае с гражданството на тези хора като всичко, което се случва в Мянмар в това отношение, заслужава нашата подкрепа. Ще продължим да работим редом с Мянмар, за да може да решим проблема в съответствие с стратегията, която залегна в съвместното съобщение, което публикувахме през юни и в съответствие с акта на съвета, пред преди няколко седмици. Ще има план за действие за премахването на дискриминацията и премахването на вътрешното разселване. Целта е приобщаващо развитие. Няма да има стабилен мир в Мянмар, ако в самата държава няма мирно съжителство. Президента каза, че този процес на мир и мирно съжителство е исторически и има за цел да приближи всички общности, като Европейския съюз също се бори за това. Благодаря ви. Благодаря ви много, госпожо Върховен е, комисар. Е, извинявам се за това, че не можах да накарам колегите да запазят тишина. Всъщност, е, май сме привикнали да не пазим тишина. Когато влизаме в залата, внесени са няколко предложения за